Първо, да приемем дневния ред на днешното заседание. Ние предлагаме да променим дневния ред, поредността и да разгледаме след гласуването точка 11 от дневния ред, след което точка 10 и накрая 9 точка. Ich würde dann gerne, ich würde dann gerne in die Abstimmungen einsteigen und danach die drei Tagesordnungspunkte in umgekehrter. Така че сега ще започнем с гласуването и след това ще а, подходим в а, обратен ред, а, тъй като някои от вас ще имат скруполи да гласуват доклада на господин Артюи в негово отсъствие. Така че ще започнем с другите доклади, за да му дадем възможност да присъства. Това не е от чиста любезност, а и поради някои компромиси във връзка с този доклад и ще помоля докладчика да ги представи. Нямаме съобщение на председателя, така че ако докладчиците са съгласни, можем да започнем направо с гласуването. И искам да ви помоля да, да гласуваме а, докладът на господин Олбрихт и Изабел Тома, средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка. Нека да направим едно пробно гласуване. Господин Олбрихт си търсеше още картата за гласуване. Разбирам, че я е намерил. Господин Артуи сега дойде. Така, значи няма нужда да, варт, да, да чакаме а, господин Артуи. А, въпреки това, аз ще продължа да председателствам и ще ви помоля сега да гласуваме паробно. Einer fehlt noch. Липсва ни един глас. 33 карти. Имаме един член повече в групата на НП. Един гласувал повече. Сега всичко е наред. Винаги съм искал да ръководи гласуване. Am I too much? Yeah. мама, но Така, сега имаше проблем, така че ще ви помоля да гласуваме пробно още веднъж. Така, всичко е точно сега. Сега приключваме пробното гласуване и пристъпваме към сериозната част на гласуването – господин председател, ви можете да, прие, да поемете гласуването по измените на социалистите. Това много ще ни облегчи, ако искате. Um, Благодаря. Сега. Изменение първо. Господата Вали Сани, кой е за? Няколко. Кой е против? А, въздържали се. Отхвърля се. Изменение второ. Кой е за? Един. Кой е против? Повече. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Повече. Кой се въздържа? От Отхвърля се. Господин Циховски, кой е за? Девет. Кой е против? Малко повече. Кой е, се въздържа? Така, нека да проверим електронно. Моля да гласувате. schlecht zu sehen von mir aus. Okay. Отхвърля се. 16 на 20. Пет. Господин Зинодинус, Кой е за? Двама. Виждам. Кой е против? Повече. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А. Кой е за? Против. Малко по-малко. Въздържали се. Отхвърля се. Извинявам се. Приема се. А, сега преминаваме към а, седмо изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 8. Кой е за? Пет. Кой е против? Повече. Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 9. Кой е за? имаме устно изменение. Искам да попитам дали госпожа Мириада, вносителката в момента я няма. Искам да попитам докладчиците дали са съгласни да разгледаме това устно изменение. Okay. Gut, dann stimmen wir den Änderungsantrag ohne die Änderung ab. Значи сега гласуваме без а, устното изменение. Кой а, подкрепя госпожа Нириада? А, номер 9 изменение. Има гласове за. Кой е против? Има по-малко. Въздържали се няма. Приема се. Изменение 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 12 за. Против. Отхвърля се. Е, изменение 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Господин Целиховски, съжалявам. 15 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. С с това 16 до 20 отпадат изменения и продължаваме с 21 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 22 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за. 23-то изменение отпада, извинявам се. 22 фелш. 22 изменение отпада. 23-то изменение. отпада. спада в случай, че 21 изменение се приеме, а то е прието, значи отпада. Гласуваме 24-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 25-то изменение. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 27-то изменение. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 28 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 29-то изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Сега имаме устно изменение на докладчиците за параграф 6. Кой е за, против, въздържали се.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 Параграф 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за. Извинявам се. Прието. 39 изменени за, против. Мога ли да помоля кой е против? Да вдигнете ръка. Въздържали се, отхвърля се. Добре, искате електронно да проверим? Нека гласуваме. Шлизна. Край на гласуването. 22 гласа против. Отхвърля се. 40 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 41 За? Против? Въздържали се? Приема се.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 кой иска да го приемем? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 50-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-во за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. И по този начин отпада 26, 53, 54, 55 изменение и гласувам 56-то последното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И гласуваме по целия документ електронно. Ишли се. Край на гласуването. 29 гласа за, 7 против. Поздравление с докладчик. Господин Негреско и неговият доклад е следващия. Поздравление на господин Негреско. гласуваме мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Автор господин Негреско. Започваме направо с гласуването. Първо изменили за, против, въздържали се. Тъй като малко, глас, малко ръце видях вдигнати, нека да гласуваме електронно. Einer möchte nicht abstimmen? Някой не иска да гласува. Така всички са гласували. 19 гласа за. Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля. Гласуваме пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто за. Против въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, Така 11 изменение отпада. 12 изменение за против. Въздържали се, приема се. 13 за против. Въздържали се, приема се. Четиринайсто изменение за против. Въздържали се, приема се. И нека да гласуваме целия доклад електронно. Два гласа липсват още. 29 на 7 гласа. Приема се. Поздравление за докладчика господин Негреско. Сега, господин Артуи, искате ли да гласуваме по вашия доклад? Добре. Сега, ако някой ми даде списък за гласуване, ще му бъда много благодарен. Gut, es wird um eine zweiminütige Pause gebeten. Така, сега след две минути ще продължим. Помолиха ме да направим пауза от две минути. Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Скъпи колеги, започваме отново нашата работа. Съжалявам, че закъснях, но просто влак от Париж до Страсбург закъсня. Благодаря на Ханс Гейер, че ме замести в първата част на днешното гласуване. Трудно беше да постигнем окончателен компромис а, относно за, за доклада, по който бях докладчик, относно процедурите, но току-що успяхме да постигнем нова формулировка на компромиса, така че нашите служби ще я а, преформулират и е ви раздадат. Но за това ви предлагам да минем към следващото гласуване за трансферите. Давам думата на Хосе Мануел Фернандеш и а, е, за трансферите, които всъщност са последица от предишните гласуване. Благодаря, господин е, председател. Ще говоря за всички трансфери. Трансфер 23, глобален трансфер. става, става дума за проекто корективен бюджет Целта беше да се намери 855 милиона 900 хиляди е, евро за преразпределение, за да не губиме, за да не загубиме всички бюджетни кредити. Аз лично е, подкрепям това, този глобален трансфер и ви препоръчвам да го подкрепите. Мога ли да мина към следващията трансфер, 24 Става дума за фонда за приспособяване към глобализацията, трансфер, който не беше го все още гласуван. Става дума за... А, не, бил е, бил е вече гласуван. Трансфер за Естония, като сумата е 1 милион 131 358 евро. Предлагам ви да го подкрепим. Също така пред, пред, предлагаме трансфер от 20 милиона и 300 хиляди за а, пенсии и добавки за увреждания, както и е, пенсии за прослужени години. Предлагам ви да, ги, да го подкрепиме. След това става дума за а, е, трансфер 29 за инструмента за стабилност и мир за операциите, провеждащи се в Либия, Тунис, Йордания, може би и Габон, като средствата идват от общата политика за сигурност и отбрана. Също, така че ви предлагам да а, подкрепите и този трансфер и трансфер номер 30. Комисията а, предлага да се засили инструмента за а, съседство с а, 71 милиона за бежанците в съседните около Сирия страни и в Сирия, като парите идват от общата външна политика и политика за сигурност, като средствата ще бъдат разходвани посредством доверителния фонд МАДАТ. Трябва обаче да се предприемат а, мерки, за да упражним натиск на държавите членки за внасяне на суми в доверителните фондове, защото а, къде са, къде са средствата обещани от държавите членки? Какво е състоянието на нещата? Къде са средствата, които трябва да бъдат а, е, предадени и е, внесени от държавите членки и какви мерки взима е, комисията, за да се справи с това състояние на нещата. Господин Хепнер. Господин председател, мога да ви дам някои допълнителни някаква допълнителна информация за използването на тези средства в, на Лондонската конференция бяха поети ангажименти. Цел, целта е да се създаде една дългосрочна рамка за покриване на нуждите от, на онези, които са засегнати от кризата в Сирия, включително в съседните страни Ливан и Йордания. Цел, целта е да се е, предоставят възможности за образование, по-добро здравеопазване, е, както също така да се създадат е, условия за економическо развитие и за по-здравословен и живот на бежанците в този регион. Е, целта на лондонската конференция беше да събереме средствата, за да може всички деца бежанци да посещават е, училище. Е, тези средства ще бъдат разходвани посредством доверителния фонд МАДАТ. Целта е да се съберат 71 милиона, но за сега разполагаме само с 40 е, милиона. Необходимо е, колкото се може по-бързо, тези, тези средства да бъдат е, на разположение. Е, държавите членки откликват ли на очакванията на комисията? Не исках да навлизам в тази теме, но също искам да знам дали става дума за точно подобни цифри, защото доколкото аз знам, държавите членки са внесли 69, дори 70 милиона в медата, далеч от 500-те милиона. А, а Въпросът е така ли, това ли е състоянието на нещата, така ли е, това ли са цифрите и какво можем да направим, за да принудим държавите членки да спазат поетите ангажименти. Скъпи колега, имам предложение. В резолюцията за бюджета има параграфи, които могат да ни свършат работа. И всички средства, които са събрани, ще бъдат вложени целево в държавите съседни на Сирия. Ако обаче няма пари, то предлагам комисията да покани държавите членки да внесат а, допълнителни средства и ние ще ги удвоим. Тоест, в зависимост от вноските на държавите членки, ние ще сложим още 100% отгоре, за да се удвоят средствата в фонда. Предлагам това вместо както до сега да чакаме държавите членки да внесат нещо, те чакат Европейският съюз да направи вноска. но всъщност Европейският съюз внася своите средства, а държавите членки се откупуват с минимална вноска от 3 милиона. Така че аз предлагам да подходим по обратния ред. Първо държавите членки да внесат нещо и след това ние да го отвоим. Скъпи колеги, няма да можем да решим проблема днес. Въпросът е поставен и ако нямате други възражения или коментари, нека да гласуваме. Аз ви предлагам, нашият докладчик предлага да подкрепим петте трансфера. Първо трансфер номер 23 по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 33 гласа за и 6 против. Трансфер номер 24, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 за, 8 против, 1 въздържал се. Трансфер номер 28, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 32 гласа и 5 против, 1 въздържал се. Трансфер 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 34 гласа за, 5 против, номер 30. Моля, гласувайте електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се 32 гласа за, 5 против, 2 въздържали се. Сега останалите трансфери, господин Дъпре. Благодаря, господин председател. Мисля, че са 4. Първият е за економически и социален комитет. Става дума за една сума от 18 000 евро от става дума за обещетяване за преждевременно пенсиониране на един висш служител в интерес на службата. Девет с 18 000, 15 000 и след това 9 000 евро пенсия. Всичко е абсолютно точно. След това става дума за Европейският е, съд е, за постепенното съместване на е, съоръжения за е, фотокопие и отпечатване. След това Става дума за сигурността в сградите е, и стабилност на информационните системи. Сумата е 878 хиляди евро и на последно място 215 хиляди евро за поливалентния център за децата, тъй като дела на плащанията на съда в детските ясли е по-висок от предвиденото и същевременно времено финансирането на индивидуалните добавки и е, други свързани с е, служителите на съда. Нямам е, никакви никакви доп- допълнителни е, забележки, освен това, че, както споменах, е, през времено се пенсионира един виж служител АБ-14. Е, господин председател, искам да питам господин Депре, че наистина тази сума ще бъде изплатена в продължение на 5 години. Какви са всъщност нашите ангажименти? Колко години трябва да бъде изплащана тази сума? По принцип, сумата не може да се изплаща повече от 5 години. Мисля, че това е, е максималният срок, в който се изплаща подобна сума. Euh, non, j'imagine que c'est jusqu'à l'âge de la pension. Euh, ce fonctionnaire-là, d'après... Доколкото знам, за месец декември трябва да а, изплащаме 8, да изплатим 18 000 в продължение на а, ня, няколко месеца 15 000 и след това 10 500. колко месеца, господин Депре, колко, за колко месеца сме длъжни да платим, да плащаме на този човек, бе, който няма да прави нищо? Ами, става дума за приложение на анекс 4, правилника за служителите и правилника на служителите, според мен, не може да бъде обсъждан и променен в момента. Както знаете, той управлява различните казуси. Може ли представителя на Економически и социален съвет да ни даде допълнителна информация по този казус? Има ли други въпроси? Аз имам чувство, че това е един много неясен ангажимент. Е, в продължение на пет е, години този човек ще получава пари, за да не върши нищо. Колко всъщност средства ще получава той. Ами просто трябва да се умножи заплатата по броя месеци. Не, нещата са по-сложни. За декември ще се изплатат 18 000 евро. След това, в продължение на 3 месеца, той ще получава а, обещетение, което е равно на а, основната му заплата, т.е. 15 000 евро и след това в е, предвид прослужените години, той ще получава 85% от основната заплата между 4 и 6 месец, е, след, след това продължение на 5 години и след това 60% от основната си заплата. Значи, в крайна сметка много голям късметлия. В интерес на службата. Така че всъщност ако той продължаваш, продължава да работи, ще струва по-скъпо предвид обещетенията, които трябва да му се изплатат. А, имате ли някакви възражения по този трансфер? Не виждам и по другите, така че смятам, че сме, можем да считаме, че трансферите са прияти. Разбира се, всички коментари ще бъдат записани в протокола. Госпожа Холмайер няма искания. Но в крайна да, нека да упражниме демокрацията, все пак и да гласуваме този трансфер. Добре, тогава, ако искате да гласуваме първият трансфер по електронен път, моля гласувайте. Кой е... е Край на гласуването. Приема се с 24 за и 5 въздържали се. По другите трансфери има ли нужда да гласуваме? Господин Алиу, смятате ли, че има а, демократичен дефицит? Сега, разбира се, по първия трансфер можехме да си за, да се питаме дали е, има някакви основания. Госпожа Холмайер няма някакви искания, така че се връщаме към доклада относно процедурните правила. Разполагате с текста на глобалният компромис. Двадесет и пет, пет и шест, осемдесет и пет, осем пет, осемдесет и седем, двеста и две, параграф три, приложение шест, четири, параграфи 2 и 3. 2 3. Става дума за изменение 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 44, 47, 48, 49, 20, 63, 44, 5, 66, 71, 73, 51 и, и 44. Разполагате с а, а, преформулирания текст, господин Фернандес. Струва ми се, че в 6 Б е премахнат, е заличено и в appropriate. Тоест, това с което в, в нашия текст също трябва да се заличи и в appropriate и да се започне с outcome и така нататък. Пленарна член 13 по договора за функциониране на Европейският съюз. Тоест, трябва да се заличи и в appropriate. Прав сте. Така разполагате с текста на компромиса и ако нямате допълнителни въпроси, нека да го гласуваме. Кой е за? Благодаря, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме изменение 10 за, против, въздържали се, отвърля се. 11 за, против, въздържали се. Искате ли да ги гласуваме анблок? Ако нямате възражение, гласуваме анблок 10 до 17 Става дума за 8 изменения. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърлят се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 21. во кой е за? Може би амблок от 21 до 43-то. 21 до 43 за против, въздържали се, отхвърля се. 45-то на господин Тарант за против, въздържали се, отхвърля се. Трето е оттеглено. 67-8-9 на госпожа Монтел, кой е за против, въздържали се. Отхвърлят се. 70-то на господин Гайер за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега целият текст. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 29 гласа за, 7 против и 2 въздържали се. Докладчикът ви благодаря. Eh с това приключихме гласуването. Nous allons maintenant... И ще преминем към една интересна дискусия с комисията. Комисията ще ни представи предложението си за нов финансов регламент. Финансов регламент, който трябва да бъде много по-разбираем и простичък за тези, които го четат. Добре е за парламента да има, единен, да има единен регламент за всички бюджетни въпроси. Тук се съдържат също и промени за секторните регламенти, които са общо 15 както а, регламента за структурните инвестиционните фондове, както и регламента за общата селскостопанска политика, както и регламента за общите правила. Очакваме официално да бъдем сезирани през ноември с разглеждането на новия регламент. Благодаря отново на всички от Комисията по бюджета, както и на представителите на съответните сектори, селско спанство, транспорт, енергия, заето, социални въпроси, регионално развитие, транспорт и туризъм. Всички, които присъстват в залата тази вечер, за да чуят представянето. Добре дошла, госпожо Калвиньо. Имате думата. Okay, uh, bon, Merci de nous Добър вечер. Благодаря ви за това, че ми давате възможност днес да представя предложението за реформа на финансовия регламент, както и на 15-те останали регламента. Нещо, което спомена господин председателя в уводните си думи. Сега ще премина а, на английски, защото всички диапозитиви, които ще видите, ще бъдат на английски, така че мисля, че така ще бъде по-лесно за всички. Нека още веднъж на английски да благодаря за възможността днес да се обърнем едновременно към Комисията по бюджета и Комисията по бюджетен контрол – доста енергия посветихме, за да може да изработим добро предложение за промяна на финансовия регламент, както и 15 други законодателни акта. Радвам се, че имам тази възможност днес, защото смятам, че е спешно да се отбележи напредък по различните ам, стълбове на ам, бюджетния орган. Формално вие не сте започнали а, процеса, но същевременно неофициално съвета вече работи, тъй като преразгледа целият текст. Интересувани да разберем и кои ще бъдат интересните за парламента моменти, както и е, ще е интересно да чуем въпросите ви днес. На първия слайд е отразено това, което каза председателят Артуи, а именно с това предложение се опитваме да вземем предвид различните жалби и безпокойства, които бяха изтъкнати на нашето внимание от парламента, от комитета на регионите, заинтересованите страни от отделните държави членки. Повдигнали, разгледали сме и въпросите, повдигнати по време на публичното допитване, което проведохме през пролетта. Положителен отклик имаше от всички заинтересовани страни по отношение на гъвкавостта и упростяването. Това съвсем не е изненадващо, защото тези две понятия са скъпи за всички и идеята е да се справим с недостатъците на сегашната регулаторна рамка. Имаше някои въпроси, свързани с по-маловажни теми, като тяло единните ставки и така нататък. Но като цяло всички бяха съгласни, че трябва да се простят правилата. Една от основните промени, които искахме да въведем, е промяната, която спомена и господин Артуи. Изключително сложна е пирамидата от законодателни актове, които се отнасят до прилагането на европейския бюджет. Това са договорите, решението за собствените ресурси, многодишната финансова рамка, между институционалното споразумение, финансовия регламент, специфичните правила по сектори, след което трябва да се приемат делегирани актове, има вътрешни правила, насоки и така нататък и така нататък, което е изключително сложно. Това са хиляди страници правила, които трябва да бъдат следвани по време на прилагането. Това е само на европейско равнище, а след това на национално равнище държавите членки също имат възможност да добавят допълнителни прагове и изисквания за изпълнението на правилата. Бих искала да кажа, че тук наистина възприехме драстичен подход. На европейско равнище трябва да слеем финансовите регламенти и правилата за прилагане, за да може да има единен правилник – и доколкото е възможно да отстраним спецификите на различните сектори. Финансовия регламент трябва да се превърне в единия правилник. Не можахме да го направим на 100%, но направихме максималното без да се нарушава равновесието на секторните програми. Това, което направихме, беше да слеем делегираните актове с финансовия регламент и да премахнем дублирането, несъответствията, и това е на европейско равнище. От само себе си се разбира, че процеса, който задействаме сега, е на първия си етап, след което ще трябва да преминем към следващия етап, който е да преразгледаме насоките, националните права и така нататък. Това е основният градивен блок, който ще ни позволи да започнем упростяването. Сигурна съм, че Комисията по бюджета и със сигурност Комисията по бюджетен контрол не желаят да има отслабване на финансовото управление. Засилват се правилата по отношение на борбата с измамите и незаконосъобразните действия. Същото се отнася до борбата с данъчните, с укриването на данъци, както и с конфликта на интереси и правилата в това отношение за държавите членки. Опитали сме се да разширим правилата, за да не се стига до някакви пропуски в контекста на финансовото управление. Лайт мотива на предложението е упростяване. Упростяване за получателите на европейски средства – това може да се случи по няколко начина, които ще видите в финансовия регламент, а именно по-широко използване на единните а, суми, по-малко бюрокрация, по-малко грешки. Сложните правила и системите, които бази, се базираха на възстановяване на сумата, вместо да се използват единни суми – доведоха до невинаги точното определяне на гранта или на финансови инструмент. Ето защо се опитваме колкото се може повече да използваме единните суми. Увеличили сме също така дяла на доброволческата дейност. Предложихме също да се променят специалните правила за селското стопанство с оглед да се предостави подкрепа на младите фермери и преминахме към единен одит, нещо на което ще се спра след малко, тъй като това е един от основните елементи на упростяването. Опитахме се също така да улесним упростени вноски, които да не са пряко свързани с разходите. Те са базирани на резултатите, на условията, т.е. плащане при даване на конкретен резултат. Когато говорим за бенефициенти на грантовете, те а, могат да бъдат бенефициенти от Европейския фонд за най-уязвимите хора. Например, в този случай трябва да се вземе предвид броя на нахранените хора, вместо да се вземе предвид цената за приготвената храна. Опитали сме се максимално да упростим процедурата, като са введени някои предварителни условия. Както казах преди малко, целта е да се улеснят да се улесни живота на бенефициентите, но също така и да се намали процента на грешките. Сметната палата посочи, че когато плащанията се базират на резултати, процентът на грешки е по-нисък. Много грешки са свързани с принципа за благотворителност, което се отразява отрицателно и на стимулите, защото по този начин се е, стимулират бенефициентите да търсят и друго финансиране. Стимулират се също така да търсят и някакви други ползи от инвестициите, направени от европейския бюджет. Така че сме засегнали тук и този е, принцип, който не е свързан с цел печалба. Упростили сме също правилото за е, неедновременното използване на няколко финанс... източници на финансиране. Опростили сме също така различните възможности, свързани с измерването на разходите. Всячески сме се опитали да вземем предвид препоръките на Сметната палата. Искрено се надяваме, че това ще доведе до намаляване, допълнително намаляване на процента на грешките. Един от основният елемент, който предлагаме с цяло упростяване е последващия контрол и одита. Дълго време е, сме слушали за единния одит. Всеки го подкрепеше, но това не се прилагаше на практика. Е, стигаше се до 3, 4 или 5 одита на едно и също място. Наистина бихме искали да преминем към единен одит чрез кръстосаното е, зачитане на оценките. Ако даден партньор на Европейската комисия се счита за еквивалентен на представителя на Европейската комисия, не се изисква допълнителен одит. В случая може да говорим за представител на държавата членка, на международна институция или на европейска институция. Тази идея бе подкрепена от Сметната палата. Казвам го с известна изненада, защото всъщност не бяхме сигурни каква ще бъде реакцията на Сметната палата. Но в крайна сметка тя ни подкрепи и желаем да преминем към система, която да се базира на резултатите, а не на разходите. Знае, че председателят и много обича графики, така че тук съм включила една графика, на която ще видите как от настоящата ситуация – в която имаме, например, неправителствена организация, ще се действа по-нататък. Има международна организация, Световната банка или друга агенция, която работи със съответната неправителствена организация. И същевременно това НПО получава финансиране по други пътища, което означава, че пет одита могат да бъдат направени на една и съща организация. Това съвсем не е теоретичен пример. Това действително се случва на място. Бихме искали да преминем от система, в която ще има кръстосване на одита към предварителна оценка, която да бъде единна. Както преди малко казах, това може да се случи много по-лесно, ако одита се прави на базата не на разхода, а на резултата. Опростяване за бенефициентите, упростяване на процедурата по одит, преминаване към единен одит. Това бяха елементите, които ви представих до тук. Следващият елемент е увеличената оперативна съвместимост на различните инструменти, както и инструментите за управление. Много е трудно да се използват структурните фондове с фонда за стратегически инвестиции, например. Международните ни партньори, ако имат пряко и непряко управление, това означава, че ще има различни правила за различните видове управление. Това изисква различни системи на контрол. Много е тежко, много е трудно и води до голям процент грешки. Затова искаме да упростим процедурата, да може да се използват структурните фондове с финансовите инструменти, да се използват инструменти за прякото управление, за споделеното управление и да се използва една и съща процедура, без значение дали има пряко или не пряко управление. Няма да навлизам в подробности, но сме се опитали максимално да дадем възможност за прилагането на единни правила, без значение дали се използват различни инструменти по-ефективно използване на финансовите инструменти. Не само оперативна съвместимост между финансовите инструменти и други такива, но и улеснената им употреба. Това може да стане чрез упростяване на правилата за докладване, премахването на изискването за докладване относно отделните бенефициенти за дадения финансов инструмент. Това звучи като добра идея да имаме подробна информация за всеки един бенефициент, но помислете си за цената, която а, това изисква. Това означава много формуляра, които трябва да бъдат попълнени и в крайна сметка информацията, която се предоставя не е толкова интересна, колкото статистическите данни, които можем да съберем за отделните бенефициенти. Бихме искали също така да опростим повторното инвестиране на средствата в европейския бюджет, за да може да се стигне до самофинансиране на финансовите инструменти. Желаем да има също така равно третиране между всички европейски институции. Европейската инвестиционна банка, разбира се, е привилегирован партньор, но тя не трябва да бъде единствения партньор на европейския бюджет. И преминавам към последният елемент от нашето предложение по гъвкаво управление на бюджета. Тук се включват някои от елементите, които бяха включени в предложението за средносрочен преглед. Виждам тук госпожа Тома. Мисля, че господин Обрик беше тук а, тази гъвкавост, която се изисква по функция четвърта, Предвижда също така ускорено прилагане на фонда за солидарност и фонда за приспособяване към глобализация. Изключително дълго време отнема задействането на последните два инструмента, които цитирах разширяване на приложното поле на доверителните фондове, така че те да могат да се ползват както за външни, така и за вътрешни действия. Относно резерва, той ще бъде поет той ще бъде финансиран от а, неизпълнените поети задължения от предишните години. И така нататък. Евентуално през следващата многогодишна финансова рамка ще се създаде фонд а, за общи разпоредби. Се връщам на това, което каза господин Артуи. Толкова много фондове имаме в рамките на многогодишната финансова рамка. Добре е да имаме единно управление на всички активи, за да има добро управление на всички тези активи в европейски бюджет. По упростена администрация. Съвсем накратко виждате това е единствения слайд, в който се говори за администрацията. Всичко останало беше свързано с упростяването на процедурата за бенефициентите. Желаем да се засили възможността за участие на гражданите при оформянето на европейския бюджет, гражданите да имат думата по отношение на начина по който се разходва бюджета на местно равнище. И накрая бихме искали също така а, както знаете, бюджет ориентиран към резултатите, приоритета на заместник-председателя Георгиевата. Желаем на базата на резултатите и на изпълнените условия да се разходват средства и да има рационализирано докладване. Тоест, докладване в рамките на проекто бюджета и докладване в момента, в който се изготвя годишния доклад. Зная, че миналата седмица в Комисията по бюджетен контрол бе представен този пакет. Наистина беше а, хубаво да има известен разум в начина по който се извършва докладването. И накрая, съвсем накратко, Извинявам се, че трябваше толкова бързо да премина през всички елементи на предложението. Та, предлагаме омнибус, защото смятаме, че има смисъл да се промени нещо в финансовия регламент. Не трябва обаче да се стигна до противоречие от страна на секторните политики. Какво имам предвид? Ако имаме единен подход в одитен подход в финансовия регламент, но това не се прилага в секторните регламенти, тогава това няма да се отрази на споделеното управление. Ако предлагаме правила, за да няма конфликт на интереси, ако те са разписани само в финансовия регламент, но не и в правилата, секторните правила, тогава ще има непоследователност, колизия в рамките на правната рамка. За това финансовия регламент и 15-те останали законодателни акта трябва да бъдат в съответствие. 85% от предложенията обаче са свързани с законодател... с финансови регламенти. Извинете, останалите 15% се отнасят до секторните правила и трябва да се избегне непоследователност между тези две съотношения. Желаем да имаме единен процес на преговори и се надяваме, че в крайна сметка ще се стигне до един последователен набор от правила, Правилата, да, действително са сложни и съвсем не е лесно да се разходват публични средства, но не трябва да се стига до ненужно време, което да пада на плещите на бенефициентите на управляващите органи. В крайна сметка, трябва да имаме последователна позиция, както в парламента, така и в съвета. Какви са следващите стъпки? Надяваме се по прегледа, средносрочния преглед и многодишна финансова рамка да се стигне до съгласие до края на декември тази година, че ще има споразумение между парламента и съвета и политическо съгласие в средата на другата година по време на Малтийското председателство, което наистина проявява невероятен ентусиазъм и желая да се вземе с това предизвикателство и се надяваме, че от 1 януари 2018 година ще могат да се прилагат новите правила. Нека да съм пряма. Колегите е, ми казват, че всеки път, когато сме се опитвали да упростим правилата, не сме успявали да го направим на 100%. Защото е, когато договаряме следващата многогодишна финансова рамка, фокуса се измества и хората не отделят толкова голямо внимание на правилата. Ето защо смятаме, че сега имаме възможност да разделим преговорите по правилата от преговорите по размерите. Нека да не използ... извинете, да не пропускаме тази възможност, ако искаме да променим нещата пред 2020 година. А ако се вслушаме в оплакванията на бенефициентите, не трябва да чакаме 2020, за да променим правилата. Благодаря ви. Очакваме въпросите ви. Voilà des applaudissements. Ето с ръкоплясканията изразяват а, вниманието, което комисията отделяна на този проблем, както и нашата нито нашите благодарности, но същевременно не трябва да разочароваме заинтересованите страни. 79% искат гъвкавост, 65% упростяване. Дали упростяването е достатъчно, дали неговия размер е достатъчен? Защото когато говоря с избирателите, всички ми се карат и ми казват, вие не може да си представите колко невъзможна и ужасна Европа. Кой иска да вземе думата? Госпожа Грест. Благодаря. Както винаги, трудностите са, когато се гледаме по-внимателно и трябва и ние да внимаваме. Като цяло смятам, че предложението ви е добро. Стана ми така забавно по време на вашето представене. представихте ни графики, които ние сме изготвили и сме представили на комисията преди 6 години тези пирамиди. поръчахме ги, защото също се занимавахме с сложността на системата и се опитахме тогава да потикнем комисията към действие. Това го постигнахме сега, а именно да постигнете едно събиране. Това е искането на парламента да се създаде един правилник. Подхождате смело, което ни радва. И би ми се искало и ние да подкрепим тези усилия, защото цялото опростяване на правилата ще премахнат и противоречията между различните законодателни актове. За сега опростяването засяга само управлението, а не останалите части от действията, но смятам, че този подход, който ви предлагате е положителен. Виждаме колко трудно е да се направи това. А, много е трудно да се успокоят и другите комисии по този въпрос. А, тази таблица, която видяхме, а, има три стълба а, с а, общия правилник и секторните политики. А, това е толкова сложно, защото и а, досегашните правила за прилагане са интегрирани. За сега единствената промяна и най-важната промяна, която виждам, е интегрирането на правилата за изпълнение. Това е много важно да се направи, за да не търсят хората много дълго. А, всеки, който не разбира правилника, нека да погледне правилата за изпълнение, които до сега са били а, четени само от комисията Принципно съм положително настроена и е, искам да успокоя всички колеги от е, останалите е, комисии. Важно е всяка комисия да разгледа частта, която я касае, но да не изпуска общата картина от очи, защото а, трябва да запазим общия поглед, а, за да постигнем успех в крайна сметка. А, предложението на комисията трябва да бъде внимателно разгледано. А, 15-те регламента трябва да бъдат а, разгледани по-отделно. ако не сме смели не изглеждаме нещата цялостно, а се спъваме в детайлите и отхвърляме предложението като цяло, по-скоро ще сгрешим. Така че трябва да разгледаме нещата по-отделно, какво означават предложените от вас изменения. Комисията принципно добре се справи с упростяване, което е в нейна полза. Дали бенефициентите ще имат полза от упростяването е друг въпрос, който трябва да разгледаме. Без да познавам текста в детайли, а, искам да кажа, че правилото за премахване на доброволността трябва да бъде а, разгледано, защото ако а, се а, мобилизират 150 хиляди, а се похарчат за едно мероприятие 50 хиляди, това означава, че останалата сума е в полза на а, бенефициера. А, трябва да разгледаме още няколко въпроса. Не съм разгледала всички предложения съвсем подробно. Видях, че сте променили номенклатурата, променили сте понятията, въвели сте нови. Трябва да разгледаме внимателно какво имате предвид. Това е нормалната законодателна работа. Така че най-голямото предизвикателство пред нашата комисия ще бъде другите комисии самостоятелно да разглеждат предложението, но да обединяват усилията си в полза на цялото. И не ми се иска да разглеждаме 3000 предложения за изменения от аграрната комисия във връзка с екологизирането. Просто трябва комисиите да са наясно с отговорността, която носят. Така че трябва възможно най-бързо да започнем дебати с нашите колеги. Предлагам нашата комисия да използва самостоятелността си по член 45, но и да организираме нова форма на сътрудничество помежду си. Очудих се, че комисията е успяла да постигне и да се разбере всички тези изменения, би било много жалко, ако ние не се справим и не се обединим на едно мнение. Благодаря, госпожо съпредседател. В крайна сметка ще това ще се разглежда съвместно от двата, двете ни комисии, бюджет и бюджетен контрол. И неодавна на председателският съвет поискахме други ще засегнати комисии да участват в работата на основа член 54, като разбира се е, те е, работят в рамките на компетентностите на комисията, комисиите им и по упростяването. Защото ако има други разпоредби, трябва да видим, госпожо генерален директор, тези разпоръждания трябва да бъдат извадени от общия сборник Омнибус, за да можем да го гласуваме преди 30 юни, тъй като другите разпоредби ще бъдат на друго правно основание. Госпожа Гардия Завахо. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка защото от 7 години Европейският е, парламент работи по регламент, но нещата не са се променили. Но, верно е, че вие представите, представихте един нов е, регламент, който отговаря на исканията на бенефициантите. Ами, мисля, че що се отнася до промената на финансовите правила, а нещата върват в правилна посока. Кол, а, колкото до доброволния труд, това бях, беше искане от страна неправителствените организации, но включително асоциации, форуми. А, целта беше това да бъде включено в Спомняте си, когато бяхме в Йордания и Ливан, Имаше оплаквания от различните организации, че имаше не един одит, а 5-10. Така че пред, предложението е добро, това, че пред, а, с, ще се отчитат резултатите, а не предварителните условия и предварителните договорности. Като, като цяло просто предложението е много добро също така възможността да се комбинират финансовите инструменти също ми се струва много интересно, включително а, по линията на ЕФСИ, плана Юнкер, а, структурните фондове. И още нещо. Спомням си от предисният мандат допълнителните приходи, които могат да се получат по силата на лостовия ефект на инструментите, които ще могат да финансират вече сами по себе си тези инструменти. И също така създаването на един единен фонд. Това ще ни позволи да направим по-добро разпределение по-добро разпределение на приходите, които идват от различни източници. Така че сме на добър път и ако веднъж, ако успеем наистина да упростим нещата, вместо да ги усложним, ще сме направили една огромна крачка напред и ще сме а, така създали благоприятни условия за преговорите по а, следващата многогодишна финансова рамка. Така че смятам, че е, като цяло вашето предложение е в съзвичие с а, желанието на двете наши комисии. Господин Гар, три забележки имам, господин председател. Първо, ако комисията успее да въведе единният одит, ще стигнем много по-напред. Това ще бъде голям успех. А, вие казахте, че разговаряте с а, Сметната палата. Това е важно, защото няма смисъл ние да се стремим към упростяване, а накрая сметната палата да ни критикува, че не знаем кое е точно училище в Афганистан е било финансирано от Европейския а, доверителен фонд а, и а, кои проекти по кои фондове са а, платени. Трябва да си сътрудничим. това имам предвид. Второ, трябва да сме готови да приемем последиците. Много от вашите предложения звучат толкова убедително, че просто човек не може да е против. А, но ако вие говорите за опростяване на докладването, това ще означава, че парламентът, например, не може да зададе въпроси за подробности, както до сега по време на някое заседание във връзка с някое досие. А, тоест, може махалото да отиде в друга посока а, и няма да можем да приведем политически аргументи, че сме си представили нещата другояче и че не искаме да се отказваме от а, демократичния контрол, който е задача на нашия парламент. Така че апелирам към моите колеги да сме наясно и с обратната страна на медала. Нещо друго. А, всички приходи и разплащания са в рамките на един финансов инструмент. Не знам дали това ще означава, че всички доклади а, а, за инструментите и за това дали те работят добре, няма да можем да ги получим и от сметната палата. Така че не знаем дали ще сме неясно дали инструментите работят добре, имат очаквания лостов ефект. Аз самият не искам да съм догматик и да се съмнявам в действието на някои инструменти, но не искам да се подавам и на сладките думи на комисията, които обещават с по-малко пари и с благодарение на по-добрите финансови инструменти ефектът да бъде по-добър. Така че, според мен, трябва да имаме възможност да се намесваме и да поправяме нещата там, където смятаме това за нужно. Господин Марц. Благодаря и аз ще съм кратък. Виждам риск да разглеждаме прекалено положително така представените ни промени. Ще ми се да го вярвам, но ако преди 10, 20, 30 години си спомня за дейността си на кмет, а, си спомням, че имахме големи проблеми с последващите проверки. И ако сега критериите ще се упростят, това е положително, а, но а, тук има и а, много други подробности. А, това, което ни представяте сега е, така да се каже, очарователната страна на нещата. А, но не представяте първата, пълната картина. А, трябва да сме наясно дали ще има промяна в управлението на европейските фондове, в а, а, тяхното администриране, така че сега а, не можем да разгледаме всички подробности. Трябва да се запознаем по-подробно с предложенията на комисията и това е работа на а, нашата комисия. А, като цяло трябва да помолим и нашите а, мнения да бъдат отчетени и да се зачете ролята на парламента като съзаконодател. Не бива да се отказваме от а, правата си или да допускаме те да бъдат а, урязани. А, що се отнесе до многодишната финансова рамка, а, а то трябва преговорите да бъдат водени на фона на новите предложения на комисията. Европейската сметна палата казва, че има основна посока, която се превръща в своего рода доктрина. В нея има интересни инструменти, но се променя същината на законодателството и тук трябва да сме внимателни като парламент. Е, това ще бъде политическо, а не техническо и на финансово решение, което трябва да вземем. Всичко свързано с е, политическото решение трябва да подлежи на контрол и трябва да можем да действаме ако се промени критерии в управлението, може да се стигне до проблеми в процеса на проверка. И трябва да сме готови с отговор и на подобни проблеми. Вече стана късно. А, доколкото успях да а, проследя а, предложението, а, всичко, което касае подпомагането на малките, на младите фермери трябва да бъде подкрепено. Госпожа Гресле каза, че трябва да разгледаме подробно предложението и трябва да разгледаме предложението на Комисията за управление на финансовите инструменти, как комисията ще направи така, че а, всички а, действия ще бъдат в а, обществена полза и ще подлежат на демократичен контрол. За мен това е най-важното в момента. Си, месье Депре. Господин Депре. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да поздравя службите на комисията, които отчитат много голям напредък и има все по-качествена и по-качествена комуникация и сега аз не съм специалист в тази област и не мога да оценя дали всеко ваше предложение е най-оптималното в отраслите, но съм готов да ви повярвам. Но на моменти се питам дали чрез дискус, че в дискусията за промяна на финансовият регламент не се от отклоняваме някъде. Когато говорите за по-гъвкаво управление, казвате автор, а, а, а, а, а, позволяване на а, доверителните фондове в. Това е много така странно политическо твърдение, госпожа Калвино, и мисля, че наистина много своевременно. Също така, вие казвате, че трябва да се насърчава а, е, публичното допитване или консултацията с обществеността. Как ще вкарате това в е, регламента? Аз съм готов да ви повярвам, но просто аз съм съгласен с вашата цел, но просто не знам как ще го направите. И още нещо, което според мен е задължава. Значи, разрешаване на доверителни фондове един вътре. И колкото до омнибуса или сборният пакет тук какво точно искате да кажете за някакви инструменти? Да искам, някакви, искам да ми обясните за какво точно означава това е в един а, списък, но според мен съ... има едно специфично съдържание, което заслужава да бъде обяснено. Благодаря ви предварително за обясненията. Благодаря, господин председател. Опростяването на условия за плащане ще бъде добре дошло, особено ако се впише срока от 30 дни. Същото въжи и за по-нататъчният контрол. Колкото до опростяването на правилата, и на управлението на структурните фондове, понякога е необходим малко по-задълбочен анализ, да разбереме защо изпълнението закъснява. Закъснение има и при погасяване на фактурите през последните години. Не сме извършили този подробен анализ, за да е, установим причината за закъснението. Мисля, че това е необходимо, за да не станат нещата по-ясни. Някой друг иска ли да вземе думата? В такъв случай позволете ми да кажа следното. Смятам, че вашият подход е положителен и че очакваме наистина положителни резултати. Но Бих искал чрез два-три конкретни примера да ни обясните в какво ще се състои упростяването. Аз лично и някои от нас сме преж... се опитахме да участваме в изпълнението на пилотен проект и видяхме, че всъщност като че ли с един компресор ние правим всичко възможно, за да обезмислим нещата и да откажеме бенефициентите. Така че Много често е, правилата са такива, че просто е, кандидат, кандидатите просто се отказват веднага. Защото и ще продължа да ви тормоза, докато нещата не е, се променят защото до момента, ако, ако някой ни се караше по места, ние казвахме, ние нямаме нищо общо с това, но от 1 януари 2018 година ние ще отговаряме пряко за това. Така че, госпожо е, директор, бих ви помолил да ни организирате един практически семинар, където да ни обясните нещата не само на нас, а и на съответните заинтересовани страни. И по какъв начин това ще се хармонизира с националните и други правила, за да няма някаква натрупване и надграждане и после да се каже пак Европа е виновна за всичко. Тоест трябва да можеме да отсееме нужното от ненужното. Инициативата е отлична, но същевременно трябва да бъдем много внимателни, за да не се окажеме с поредната чисто комуникационна кампания. Много ви моля да отговорите. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, защото коментарите и въпросите са много навремени и уместни. Сега ще, ще искам само да, да кажа нещо преди да отговоря. Не става дума за кому, комуникационна кампания. Не. Е, продължение на седмици и на седмици съм дишала във врата на колегите и съм ги питала, стигнали ли сме до критичната точка на упростяването? Можем ли да отидем отвъд? Отидахме колкото се може най-далеч, стигнахме до края, без да нарушиме баланса и е, изпълнението на програмите, които в момента тече. Защото ако промениме нещата и, е, изцяло, ще трябва да се започне от начало изпълнение на някои програми. Тоест, успяхме да стигнем до, до, до края, без да можем да нарушиме баланс, освен когато това е било необходимо. Сега да отговоря на някои от е, въпросите, които ми бяха зададени. Ставаше дума за недопускане на печалби. Госпожо Гресле, естествено, че ще изплащаме само необходимото, но същевременно нямаме правила, съгласно които научният работник или е, изследователя не може да бъде е, платен за това, да получи възнаграждение за това, че публикува някаква някаква статия. Т.е. тук ще има някаква печалба. Т.е. ние ще, ще останеме в рамките на 100% ограничения, но, също, но, но същевременно той ще има възможност по някакъв начин да получи някакво възнаграждение. Т.е. ще се опитаме да не е, просто да, да не е, задушиме насърчителността в свято по докладването. Разбира се, трябва да имаме достатъчно доказателства за експост контрола. Тоест, ние не. Ние просто хармонизираме начина на доклад, докладването и е, се опитваме да се отървеме от препокриването на. И, и ако, примерно, ексан, решиме, че системата за докладване е добра, че оценката е добра, няма нужда от допълнителни е, подходи и също, също така ще освободиме до известна степен е, отделните бенефициенти от докладване, но в никакъв случай няма да, това няма да доведе до по-малко прозрачност. Колкото до, до, до доверителните фондове, смятам, че би било необходимо да засилиме ролята на парламента. Мисля, че многократно сте казвали, че това е необходимо. Тези доверителни фондове могат да, бъдат, да покриват и вътрешните измерения. Те, те могат да бъдат използвани за а, реагиране на кризи, като се а, приемат а, мерки, които ще се приспособяват според отделните случаи. Но разбира се, това е един е, много политически въпрос, който ще бъде обсъден допълнително, но при всички случаи нашата идея е ролята на парламента да се засили, що се отнася до е, доверителните фондове. Сега, става дума за преминаване ли от екс-анте към експост. Едно време им Имаше много екс ан, анти е, контроли. И ако, реш, ако решиме, че при ексанте контрола нашите партньор има правила, които съответстват на нашите, то, то, то тогава просто контрола трябва да бъде достатъчно съответстващ, пропорционален и да не бъде излишен. Също така, ние тук бяха зададени въпроси относно насърчителните банки. Такива съществуват в някои държави членки и техен партньор може да бъде Европейската инвестиционна банка. Но ние изискваме те да бъдат публични организации или някакви органи, които да бъдат асимилирани към публични организации. Също така бе зададен въпрос от господин Депре относно трансфера към общностни инструменти. Нашата идея е следната. Ако има някакъв риск за отмяна на бюджетни задължения, защото примерно дадена държава не може да го направи. Държавата членка може да каже, да, аз искам тези, тези средства да бъдат прехвърлени към общностен инструмент, като същевременно обаче се запази част от дела на средствата за моята държава членка. По, по, този, по, този, по, този, по този начин просто е, националният инструмент ще бъде използван на общностно равнище с, е, като се, разбира се, запазят, е, запази едно количество средства за тази държава членка. Е, също така се опитахме да, да, да упростим нещата така, че да няма повторно докладване за структурните средства, общностите и така нататък. И оказа се, че има припокриване на изискванията. И ние решихме, че ако има веднъж е, разрешение има съответствие, няма нужда да се иска второ разрешение е, на общностно равнище, след като първото вече е било отпуснато. Ще се радваме да организираме един семинар, за да можем с конкретни примери да покажем по какъв начин нещата ще се променят на място, инсито. Ще обсъдиме с вас и подробностите относно кои заинтересовани страни да бъдат поканени, а от друга страна парламента има пълната независимост да, органи... да, да разпредели нещата между комисиите на семинарите. Може ли да поканиме представители на местните органи на властта, за да разберат инсито каква е каква е същността на упростяването. Да, ние сме е, в, са е, в контакт с Комитета на регионите, економически и социален комитет. целта е наистина да се упростат нещата по места, като същевременно се запази доброто управление. Така че ние в никакъв случай не искаме да а, влияеме на парламента начина по който да организира своята работа. Просто ви молиме да ускорите процедурите, за да можем да постигнем споразумение до края на годината. Благодаря ви. Никой не е подозирал, че сте правили някакви манипулации. Добре, много обещаващо звучи всичко, което чухме. Ще трябва обаче да бъдем бдителни. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Госпожа Калвиньо. А, по предишната точка от дневния ред, това ще бъде официално от 15 ноември на там, нали така? Когато ще... 10 ноември, казвате, Омнибус. Приятна вечер, госпожо Гресле. Bon, alors, l'amending letter, numéro 1. изменещото писмо. Be... Благодаря. Сега ще се опитам да съм кратка, понеже стана късно. Не искам да ви отекчавам. Но а, това коригиращо писмо е доста важно, както знаете, както всяка година, а, както а, винаги до сега, представяме писмо за внасяне на корекции. Това е а, важна част от бюджетния процес. А, в него а, внасяме последни корекции а, в а, връзка с изпълнението на бюджета на ОСП. А, и по този начин коригираме бюджета за следващата година. Сегашното коригиращо писмо е малко по-различно, защото в него сме вградили всички предложения за 2017 година, които са свързани с междинната оценка. Така че от една страна в него са включени актуализациите по изпълнението на общата съскостопанска политика. Това са мерките за млекодобивния сектор от 500 хиляди. Спомняте си, че бяхме включили 100 милиона за зеленчукопроизводителния сектор. тук включваме и мерките в подкрепа на млекопроизводителите можем да финансираме тези допълнителни мерки а, с а, увеличени а, суми. Мисля, че а, имаше някъде около 7 милиона намаление. А, така че проектът бюджетът не се променя много. А, в него са включени само допълнителни мерки за млекопроизводителите. Освен това сме включили а, допълнителни средства а, в две а, области а, растеж и заетост и миграция. А, 50 милиона се увеличават а, бюджетните кредити а, за а, транспортния сектор, за Хоризонт 2020. Знам, че много от вас, като господин Фернандес, например, винаги са искали да се засилят тези програми, да се укрепят повече. Предлагаме също така да разгледаме свързаността и да подкрепим още 20 милиона програмите и да предвидим повече средства за програмата Еразъм и за чиракуването. Включили сме за 2017 година не само за този период допълнителни кредити, а и до 2020 година. Така че имаме все още на разположение средства 178 милиона. ще подкрепим младежката заетост с 1 милион и това ще увеличи общият брой кредити. и тъй като нямаме възможност да увеличаваме бюджета, искаме да се разберем с съвета, когато говорим, когато договаряме следващата година общия на кредитите, да предвидим допълнителни средства. Uh, Втората област, в която предлагаме увеличение е миграцията. Тук е, предлагаме 750 е, милиона за работа с е, нашите държави партньорки в рамките на рамката за партньорство и предлагаме 500 милиона за инструмента за партньорство и 250 милиона за сътрудничество ще предвидим а, а, суми до 275 милиона. А, освен а, това, ще а, увеличим а, до 2000 Uh, Плана за непредвидени обстоятелства. Бихме искали да го направим колкото се може по-възможно, за да не пренатоварваме последните години от многогодишната финансова рамка. Предлагаме тези количества за периода 2017 до 2019 година от функция 2 от 2017 година и функция 5 през 2018 и 2019 година. В писмото за внасяне на корекция предлагаме да засилим Европол с 20 допълнителни места, които са допълнителни към местата, които вече предложихме с проекта за коригиращ бюджет за 2017 година. Да дадем възможност на Европейската брегова охрана, както на ЕАЗО, също да могат да изпълняват своите задължения. Те също се нуждаят от квалифициран персонал, така че предлагаме да се адаптира структурата с допълнителни постове. Това ще направ... бъде направено с проекта за коригиращ бюджет за 2017 година, за да се завиши бройката за персонала. Предлагаме три изменения в областта на административните разходи. Първо да се опростят и да се рационализират финансовите и законодателните възможности. Предлагаме тримата служители от функция 4 дотидат в функция 5. Много интересно. Това беше и искането от Комисията по бюджета. Това ще а, позволи да има си енергия и 15% да падне а, персонала не е на пълен работен ден, защото трябва да има паралелни а, функции за всички представителства и агенции и делегации. На следващо място. Предлагаме в бюджета да се включи и отчитането на реалното заплащане. Инфлацията се взема предвид в Брюксел и в Люксембург. Да се вземе предвид също така определянето на размера на възнаграждението в зависимост от 11-те държави членки, които са включени в кошницата, но трябва да вземем предвид, че най-вероятно възнагражденията ще бъдат по-високи от тези, които са включени в проекта за а, бюджет. И накрая, по отношение на администрацията, предлагаме постовете да бъдат тези, които се предлагат от двете комисии в плана на Европейския парламент. Смятаме, че това писмо за внасяне на корекции превръща средносрочния преглед в годишна бюджетна процедура. Смятаме, че веднъж след като това писмо бъде на масата и вземем преди всички проекти за коригиращи бюджети за 2016 плюс 2017 година и писмото за внасяне на корекции, тогава колкото се може по-бързо ще трябва да се стигне до споразумение между двата законодателни и бюджетни органа. Благодаря. Благодаря, госпожо тази, извинете, това писмо ще ни даде възможност да преминем и към тристранната среща, която се проведе миналата година. Нека да чуем докладчика Ханс Гейер. Благодаря и аз ще се опитам да съм кратък. Много, което се спомена в коригиращото писмо, разбира се, можем само да приемем, не можем да го критикуваме, като например средства за аграрна политика, това са очаквани действия. Европейския парламент вече изрази тази своя воля в своя проекто бюджет. Така че увеличаването на тези средства е, са това, което ние очаквахме. Радвам се, че сте поели по нелишени от риск път от тези части, които са свързани с средосрочната финансова рамка, сте ги включили, а, но съм загрижен, че съветът е доста по а, не и в крайна сметка, накрая може само да приеме всичко свързани с администрирането Утре ще задам въпрос в пленарна зала. Вече знам как ще ми отговорят. По отношение на увеличаването на средствата. Радваме се, че много от приоритетите на Европейския парламент са отчетени от комисията и се предвиждат повече средства. Би ми се искало да отчетете нашата загриженост, свързана с подхода на фонда ЕФСИ, механизма за свързане на Европа и Хоризонт 2020 да бъдат засилени. Би ни се искало тези допълнителни средства да бъдат а, вложени в а, програмите, които са пострадали от създаването на Фонда за стратегически инвестиции, а, за който са били отклонени средства от а, тези програми. Принципно съм съгласен с а, инициативата за младежка заетост. А, не знам откъде взехте числата, които ни представихте. Надявам се този милиард а, допълнително а, да бъде мобилизиран още през 2017 година. Може да се преговаря с съвета по този въпрос. Всъщност през последната бюджетна процедура Нашия докладчик господин Фернандес постигна съгласие с съвета. Ако програмата за младежка заетост бъде успешна до момента да се предвидят повече средства за нея, така че трябва да определим само сумата. за Global Europe не съм толкова доволен от предложението ми, струва ми се малко едностранно. А, това обсъдихме и по време на триалога. Хуманитарна помощ. Тук ни се иска средствата, които са на разположение да бъдат увеличени и не бива мерките за спешна помощ да бъдат единствените, с които разполагаме. Това въжи повече или по-малко за инструмента за стабилност и мир и за политиката на добросъседство. И предложенията на комисията ми се струват малко едностранни, честно казано. Ако а, много от смислите предложения се влеят от а, фонда за а, а, справедливост, а, то по този начин се обединяват две слабости. А, онова, което критикуваме в ЕФСИ, а именно, че а, не се допълват а, положителните мерки, просто ще го пренесем в Африка и по този начин ще отслабим действието в двете посоки. Така че ще говорим с нашия докладчик дали и до каква степен можем да се съгласим с вашите предложения. je voulais vous dire combien monsieur Господин Таран наистина много съжалява, че не може да е сред нас тази вечер, за да се включи в е, дискусията за тристранната среща от миналата седмица. Самолетът му обаче е закъснял и той няма да може да присъства. Дали докладчиците за бюджета 2016 година желаят да кажат нещо? Господин Хосе Мануел Фернандеш. J'ai un désir à formuler. J'espère. Бих искал да изрази едно желание. Иска ми се съвета да излезе с становище, с позиция във връзка с писмото за внасяне на корекции. Това писмо е тясно свързано с бюджета за 2017 година. Това писмо, в крайна сметка, ще бъде включено това писмо е свързано също така и с целта на прегледа. Това е доказателство, че бюджета за 2017 година и прегледа на многогодишната финансова рамка са взаимосвързани. Важно е съвета да е готов, за да може да обсъди заедно и двете досиета. Председателят. Е, в това отношение не можем да кажем, че първата тристранна среща – е успокоила някои наши безпокойства, защото не е същия състав на съвета, този, който ще разглежда многогодишната финансова рамка и а, състава на съвета, който ще а, разглежда средносрочния преглед. В единия случай говорим за екофина, в другия случай а, съвета за общи въпроси. Многогодишната финансова рамка ще се гледа след като приключи тристранната среща за бюджета 2017 година. Не виждам някой друг да иска думата. Ами в такъв случай това означава, че тези, които чухме преди малко, са били достатъчно убедителни. Преминаваме към следващата точка. Доклад на Жозе Мануел Фернандеш за евентуалното спиране на фондовете и санкциите, които най-вероятно ще бъдат наложени на Испания и Португалия. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já tinha aqui э, э, a... Много благодаря, господин председател. Вече казах, че а, няма смисъл една държава да не бъде санкционирана. Сега искате да съм бърз, нали така? Ще бъда бърз. Няма смисъл да се налагат санкции на народа при положение, че не е била санкционирана държавата. Спирането на средствата е мярка, която е много по-тежка от санкция, която не е била наложена на държавата Испания и държавата Португалия. Така че аз поддържам собствената си позиция и наистина се надявам, че това ще бъде също и единодушната позиция на Комисията по бюджет. Председателят докладчика, въпреки късния час, взе думата. Поздравявам всички членове на комисията, които са все още в залата в този час. Може ли е, докладчика да се надява на единодушна подкрепа на позицията си? Добре, обещаващо звучи. Това означава, че изчерпахме дневния ред. Следващите заседания ще се проведат на 9 и 10 ноември в Брюксел. Ако никой не желая да вземе думата по точка разни, смятам, че можем да приключим. Благодаря ви за това, че останахте толкова късно.